Allora iniziamo subito il voto. Колеги, надявам се, че можем да започнем гласуването веднага. Малко изоставаме от графика. Allora prendete immediatamente posto, iniziamo subito il voto. Моля, заемете местата си, колеги, за да започнем веднага с гласуването. Искам да ви напомня, колеги, че в светлината на новите правила, новите правила, окончателното гласуване по всеки, по всяко едно досие винаги ще бъде поименно гласуване. Обикновено преди гласувахме по електронен път при всяко окончателно гласуване. Но преди официално се регистрираше само резултатът от гласуването. А сега Гласуването ще бъде поименно, т.е. гласуването няма да бъде само електронно, но и ще има поименно гласуване и това ще бъде отразено в протоколите на заседанието. Господин Рубик, благодаря ви, госпожо председател. Искам да кажа, че по същото време комисията по бюджетен контрол се извършва гласуване по съвместните предприятия, а не мога да гласувам и в двете комисии. Искам да ви помоля в бъдеще да гарантирате това да има съгласуваност в дневните редове на заседания да не се получават такива ситуации. Госпожо председател, може би бихме могли да ускорим гласуването. Може би бихте могли да говорите по-високо. Не ви чува много добре и това очевидно ще забави и гласуването, тъй ще ви молим да се изказвате отново. И така, нека да започнем. С гласуването първо правим проверка. Моля, провер... проверка на гласуването. Нека да проверим дали всичко работи както трябва. Вот е chiuso. Sono 56. Край на гласуването. 54 са гласувалите, 42 са за, 4 против и така. Значи 54 са гласуващите. Добре. Правило, окей? Бене. Allora, partiamo dalla relazione. Всичко наред ли? Добре. Започваме компромиси заменения 154-155. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. Кой е за, против, приема се 49. За, против, въздържали се, приема се 51. За, против, въздържали се, приема се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 15D за против. 15D за против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 27 за против. Въздържали се. Приема се. 56D за против. Въздържали се. Приема се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 д и 58-59 приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 67 д 101 д и последващи до 37D и за против, въздържали се, приема се. 17. А, извинете. И имаме устно изменение 1. За против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За против, въздържали се, приема се. Сега страница 12. Компромис 5. Това е страница 5. Намерихте ли го за против, въздържали се? Приема се. Страница 13. Страница 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 36. Страница 36. И заменения 5, 6, 8 и 36. 5, 6, 8, 36 по компромисно изменение 4b. La prima del 4b. По него ли гласуваме? Не, не, преди 4b. Глава 4. Най-горната част на страница. 562 и изменение 36. Те са заедно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4b. А, извинете, сгреших. За, против, въздържали се. Проверка по електронен път. Добре. Гласуваме. 568 e и 36. Вото аперто. 568. Моля, гласувайте. Преводачите, за съжаление, не разполагат с списъка на гласуване, затова предварително ви молим за всички възможни грешки. Е, и така, приема се. 4Б компромис за против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 4Б. Моля гласувайте. 4Б. C'è un S di, di troppo. Ancora. За против Да, добре. Гласуването е приключило. 24 за, 32 са против. Отхвърля се. Компромис 4а за, против, въздържали се. Смятам, че е прието, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 4А. Ancora un SD di troppo. Yeah. Имаме един човек от социалистите в повече. Край на гласуването. Приема се. 5. Страница 65. Сто 9 девет и 743 де за против въздържали се приема се. 110 де за против въздържали се приема се. 149 a favore 749 за против въздържали се отхвърля се. 117D. Да? Изменение 744. Моля електрон, за електронна проверка. Е, е кадуто, диче. А, yes. Il 744 е кадуто отпадна. 744 отпадна, затова не гласувахме по него. 749 l'avevamo votato ed era respinto. 749 вече гласувахме, отхвърля се. 117 Д. За, против, въздържали се, приема се. Анблок. 754 Д, 755 Д, 7... 7, 5, 6D за, против, въздържали се, приема се. Анблок. 122D, 123D, 124D, кое за, против, въздържали се, приема се. Отново. 7, 7D, 7, 5D. Контро. Астенути разпинта, ma ли се, отхвърля се. Но нека да проверим по електронен път. Стационна Кюжа. Край на гласуването. 25 за, 32 против, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега страница 75, компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. За? Против? Въздържали се? Приема се. Страница 80. 150 за. Пагина 80, емендамент 150. Страницата е 80. Изменението 150. Е 739. Не, отпада. Фаворе. 150 кой за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменения. 151D и 18D. Кой за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Е за? Против? Въздържали се? Приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се.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 Имко едно за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 30 Д за, против, въздържали се, Приема се. Съвместно. 264, 12 и и следващото. За против въздържали се. Приема се. Либе 7. За против въздържали се. Приема се. Либе 8. За против въздържали се. Приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по измененията, електронно гласуване, моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. 29 са за, 10 са против, 17 са въздържалите се, приема се. Сега гласуваме по резолюцията. Моля, гласувайте по електронен път. От НП има един човек повече. Сега всичко е наред вече. 30 са за, 12 са против, 14 са се въздържали. Приема се. Между институционално гласуване. Моля, гласувайте. Хюжа. Край на гласуването. Il faut 31, c'est rejeté. Е, rigettato perché... Отхвърля се. Macchina, niente. Rifacciamo la votazione. А, не, нека да гласуваме отново. Нека да гласувам отново, защото имаше някакви проблеми. Моля, гласувайте. Si on n'a pas 31, c'est rejeté. Ah, c'è un di troppo. Bene, la tolta Един от НП е повече. И така, 30 за, 26 са против, един се е въздържал. Отхвърля се, защото имаме нужда от 31 гласа. Тъй като това е междуинституционално гласуване. Приключихме с тази част от гласуването. Сега преминаваме към доклада Обскок. Allora, е il е, rapporto Ulfskog. И така, е, доклада на госпожа Олсков, моля, гласувайте. Еднократно гласуваме. we go to plenary. Absolutely. Allora, voto aperto su... И така, моля, гласувайте по доклада на госпожа Овскок. Voto votazione aperta sull'azione Ulskog. Продължавайте да гласувате. 46 гласа за, 5 против. Приема се този доклад. Сега последващия доклад на госпожа Херцог. Моля, гласувайте. И така, 52 за, единодушно се приема този доклад. Моля гласувайте по следващия доклад на господин Рансдорф. Прекратете гласуването. Няма, не искам да закъсняваме. Не искам да отнемам времето, но просто искам да благодаря на всички от тези, които участваха в работата. Благодаря ви за коментарите и за приноса към изготвянето на този доклад. Благодарим и поздравяваме докладчика. Единодушно се приема а, този доклад. Така, преминаваме към доклада на госпожа Дзавела. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 56 гласа за пълно единодушие. По доклада на Вики Форд, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 51 гласа за, приема се единодушно. Преминава към доклада на господин Тюрмес. Моля, гласувайте. Прекратете. 55 гласа за, един въздържал се, приема се. Сега, моля, гласувайте по доклада Мадорел. 51 гласа за, с 3 против, приема се. Ван Нистелрой, моля гласувайте по този доклад. Прекратете гласуването. 51 гласа за 5 против, въздържали се. Приема се доклада Рубик. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 55 за, единодушно се приема. Поздравления за докладчика. Доклада Ехлер. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 48 гласа за, 3 против, 1 въздържал се. Приема се поздравление за докладчика. Доклада на господин Панайотов. Моля, гласувайте по този доклад. Прекратете гласуването. 47 гласа за, 5 има въздържали се. Приема се. Доклада на госпожа Томсен. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 57 гласа за, единодушно се приема този доклад. Поздравления, Брита! Сега ще преминем към едно по-дълго гласуване. Доклада на господин Барея. 56 и 57 изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 58 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62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 въздържали се, приемат се. 77 също се приема, 78 за против, въздържали се, приема се. 11 и 80 амблок за против, въздържали се, приемат се. 79 за против, въздържали се, приемат. 81 за против, въздържали се, 81. За, против, приема се. 82. За, против, въздържали се, приема се. 83 и 4 заедно, за, против, въздържали се, приемат се. 85 за, против, въздържали се, приема се. След това 86-то и 7 и 8 заедно, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 89-то и 90-то заедно, за, против, въздържали се, приемат се. 14, 92, 91, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 93, за, против, въздържали се, приемат се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 95-то електронно. 95-то. Прекратете гласуването. 34 за, 21 против, приема се. 96-то за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Секретариатът ми казва, че трябва да гласуваме и 101 изменение, което пропуснахме да гласуваме, така че ще се върнем малко назад. 101 изменение. Ламберт. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Като че ли се отхвърля, но електронна проверка се налага. 101. Прекратете. 19 за, 31 против. Отхвърля се. 106. 106, нали така, за, против,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 17 отпада, след това 113-114 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 и 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 и 119 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против,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 и 127 заедно, за, против, въздържали се, приемат се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 129 изменение. Прекратете гласуването. 28 за, 29 против, отхвърля се. Отхвърля се 129, 131 сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133, кой е за, против, въздържали се, приема се. 134. За, против, въздържали се, приема се. 135. За, против, въздържали се, приема се. 136. За, против, въздържали се, отхвърля се. 137 и 138. За, против, въздържали се, приемат се. 139. За, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 и 143 за, против, въздържали се, приемат се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против. Не, не, нещо 21 трябва да проверим електронно. Прекратете гласуването. 20 на 29, отхвърля се 149 за, против, въздържали се, отхвърля се 150 за, против, въздържали се, приема се 151 и 152 заедно за, против, въздържали се,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 Прекратете гласуването по второ изменение. 20 за, 35 против, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 и 53 заедно за, против, въздържали се, приемат се. Трето изменение –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 заедно 44 и 54, за, против, въздържали се, приемат се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. С 45 и 46 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 и 52 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 49, 50 и 51 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 55 за, единодушно се приема а, поздравления и по законодателната резолюция, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 54 за, единодушно, поздравление за докладчика. Господин Елер, не искам да отнемам от времето ви, но искам да благодаря на всички колеги, участвали в работата по тази тема и искам да уточня още нещо. А, така парламентът а, а, постигна голям успех. Благодаря на докладчика и на всички, които са участвали в работата по тази тема. И така преминаваме към е, доклада Жордан. Сега гласуваме изцяло 32 до 39. За. Против. Моля, гласувайте. Амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 34 против, отхвърля. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим. Слушайте. Става дума за седмо изменение. Кюза. Е на гласуването. 29 за, 24 против. Приема се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 9 за против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се. Нека да провериме 92 изменение.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 contro astenuti approvato emendamento 9 check sulla seconda parte prego Проверяваме по втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 104-то, нека да провериме, моля гласувайте. Кюза. Край на гласуването. 25 за, 28 против, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, приема се. 112 се отхвърля.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 против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Шести компромис за, против, въздържали се. Приема се. 161 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 162 за, против, въздържали се. Приема се. 164 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7Б за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме. Компромис 7Б, моля гласувайте. Компромисо 7 би. 7Б, край на гласуването. 15 за, 38 против, отхвърля се 7А, компромис 7А за, против, въздържали се, приема се. Сега Минаваме на следващата страница. Седем А. Седем а моля гласувайте. Благодаря ви. Гласувахме го. Нека да провериме, нека да провериме 7А. Чека, слушайте А. Тедема. Ей! Компромисо 7. 7А. Край на гласуването. 34 за 13 против. Приема се. А сега 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против,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 43-то. Нека да провериме. Е, Моля, гласувайте. Отхвърля се. 44-то. За, против. Въздържали се. приеме се. Добре, 44 да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 45. А фаворе. Първа част. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, отхвърля се. Първо. Добре, ако искате, ще провериме втората част. Втора част. По 44-то, втора част. 45-то. Още веднъж край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. 46 за против, въздържали се, приема се. 47 за против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 с устно изменение за против въздържали се. Приема се. Трето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 Край на гласуването. 25 за 30 против. Отхвърля се. 65 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за против, въздържали се приема се 69 и 70 заедно идентични, отхвърля се. 71 Извинете. Глас... Трябва да гласуваме 76-то първо. За, против, въздържали се, приема се тъй като го приехме. Сега минаваме към 71-во. Не, извинете. След като гласувахме 76-то, гласувахме 68-то, 69-то и 70-то, значи 71-во. Какво искате точно да провериме? 69 70 ли искате да проверим? Край на гласуването. 22 ма за, 31 против. Отхвърля се. 71. За, против, въздържали се. Отхвърля се. И второ, за, против, въздържали се, отхвърля се, 73 за, против, въздържали се, отхвърля се, 74 за, против, въздържали се, отпада, 76 за, против, въздържали се, отхвърля се, и 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имаме едно устно изменение, номер едно за против. Въздържали се. Приема се. 77 две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 78 за против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, 79-то, да, извинете. 79-то, за, против, въздържали се, приема се. Така, следващото го гласувахме. 81 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Второ устно изменение. За против. Въздържали се. Приема се. 82 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то за против въздържали се. Отхвърля се. Пето за против въздържали се. Отхвърля се. Шесто за против въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване по всички изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 15 против. Приема се. И сега гласуваме цялата проекторезолюция за... Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 15 против. Приема се. Благодаря. И и след 5 минути продължаваме. Уважаеми колеги, подновяваме работата си. Точка 24 от дневния ред. Втора междинна оценка на механизма за финансиране и споделяне на риска, представена от комисията, включително и препоръки с изпълнението на Хоризонт 2020. Приветстваме трима оратори от комисията. Госпожа Авис е първият експерт. Тя е председател на групата на независимите експерти за механизма. Тя ще бъде първи от оратори, след това другите двама експерти ще се изкажат. Заповядайте, госпожа Вис. Много ви благодаря. Благодаря ви за възможност да представим на парламента нашето представяне на механизма. Аз съм председател на независимата група експерти. Аз съм специалист по в инвестиции. До мен е Уилям Стивенс, който е докладчик на нашата група. Той е работил като генерален секретар на мрежата ЕФКА. Жан Давид Мало е ръководител на отдел в Генерална дирекция научно-изследователска дейност в Европейската комисия. Това звено отговаря за механизма за финансиране с подели на риска. Ние ще говорим за самия механизъм, за препоръките, за които ще говори Уилям и за връзките между механизма и новите насоки на Хоризонт 2020. За това ще говори Жан-Луи Мало. Жан Давид Мало. Първо, искам да кажа нещо за общия контекст. Ситуацията с финансирането на предприятия се влуши, знаем това, от много източници, ОСР и други. Евростат, ЕЦБ. Особено това вежи за финансирането на научно-развойната дейност. За това все по-сложно е да се получат кредити и съответно има все повече избягване на риск от страна на кредитодателите. Съответно намалява също и търсеното на заеми, защото предприятията се чувстват все по-несигурни намаляването от 12 до 30% в различните държави членки на Европейския съюз. Какво представлява механизма? Целта е да събнят ресурсите с цел да бъдат подпомогнати иноваторските фирми, за да се компенсират проблемите, които създава за финансирането често пазарния подход. Лабораторията за механизма е свързана с схеми за предоставяне на кредити и кредитни гаранции. Това се подпомага от рамкова програма 7. Насочеността е основно към среднокапитализирани компании. Един милиард идва от рамковата програма 7 и също така има допълнително финансиране от Европейската инвестиционна банка. Това осигурява 10 милиарда за допълнително тълпо финансиране за дейностите в научно-развойната иноваторска дейност чрез използване на ефекта за подпомагане на привлечени средства. Също така ние създадохме един допълнителен механизъм, който е насочен към дружества средна капитализация. Той се управлява от Европейския инвестиционен фонд чрез посредници. Ще бъде много кратка. Механизма доказа своята привлекателност за фирмите, които се занимават с научно-развойна и иновационна дейност. Както сте видели, предполагам, от разпечатката на слайдове, и имаме географско разпределение, разпределение по сектори, така че може подробно да се запознаете с това. А по принцип механизма дори надвиши своите първоначални цели и подобри значително географски обхват. За кредитите бяха сключени заеми за 12,9 милиарда, като заеми, при положение, че се очакваха 10 милиарда. Освен това, допълнителните частни инвестиции възлядоха на 34 милиарда евро при очакване от 30 милиарда. Заемите се предоставят 23 страни, включително и в три държави, асоциирани с рамкова програма 7. Що се отнася до допълнителния механизъм, бяха подписани 23 споразумения за кредитни гаранции в 14 страни. Очакват се още 10 споразумения. В момента се подготвят. С ефекта на привлеченото финансиране ще имаме 2,4 милиарда от налични заеми. 600 заема са били вече предоставени на малки и средни предприятия и малки дружества със средна капитализация. Какви заключения можем да направим? Измерението с на риска позволи на Европейската инвестиционна банка да увеличи своя капацитет да предоставя по-високо рискови заеми. Ние говорихме вече за това, че това подпомага сътрудничеството между Комисията и Европейската инвестиционна банка. Насочеността на инструмента е основана върху търсене. Това е един ефикасен метод – а комисията и Европейската инвестиционна група, извинете, Европейската инвестиционна банка могат много бързо да приспособят инструмента към променящите се обстоятелства. Например, чрез механизма за използване на посредници могат по-добре да бъдат удовлетворени потребностите на малките средни предприятия и дружества със средна капитализация. Тук виждате на слайд 25 страни, в които функционира механизма. Вие виждате и Испания, Франция, Германия. Това означава, че са подписват споразумения. Включително виждате също тук споразуменията, които са подписани с 23 посредника в 14-те страни, за които вече говорим. Ние препоръчваме да се запази последователност, непрекъснатост на дейността, гъвкавост, също така стремежат да бъдат улеснени дружества, да се оптимизират средствата и също така да бъдат подходящо определени кои проекти имат нужда от финансиране. Благодаря, ви, Благодаря на комисията. Сега ще минеме към препоръките. Десет са препоръките, които а, бихме искали да а, ви представим. Първо, Миналата година ние а, препоръчахме да продължи да се разширяват а, сътрудничеството между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Европейската комисия дава гаранции и по принцип това сътрудничество е от огромно значение. Финансовите инструменти се прибавят към всички от тези инструменти, които се използват за прилагането на Хоризонт 2020 и ние препоръчваме това да продължи. Ние също така препоръчваме да се създаде платформа, към която, на която да бъдат а, централизирани и други инструменти и ресурси, като кохезионните фондове и други фондове, които служат за финансиране на Хоризонт 2020. 2020. И по този, по този начин ще се оптимизира а, сътрудничеството между Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Същевременно трябва да се постави акцента на новаторските е, малки и средни предприятия и е, да се наблегне на малките, а не на големите или средни предприятия, както е било до сега. Съще, съще, същевременно трябва да се Аз отчитат и специалните и специфични интереси, да се, да се и да има оптимизиране на сътрудничеството между програмата Косме и Хоризонта 2020. Е, също времено трябва да се улесни достъпа до ем, финансиране и също до, на малките и средни предприятия. И цялата маркетинг стратегия трябва да бъде много по-строго разписана и същевременно да се осигури финансирането на трудните така наречени проекти, които, към които банките не е, проявяват кой знае какъв е, е голям интерес. Шесто препоръка да се е, предприемат мерки за намаляване или смекчаване на риска. Така че подобни мерки трябва да бъдат разгледани и същевременно мерки, които да осигурят приемственост между програмите, които в момента се осъществяват, седма рамкова програма и Хоризонт 2020 и седмо, седма препоръка да има е един единствен орган за управлението на тези средства, да се е, задълбочи и ролята и а, е, управленческата структура на Косме и да има по-добър мониторинг чрез избиране на много по-ясно и по-ясни и по-видими цели. Мисля, че това, е, това са най-важните препоръки, които можем да а, ви представиме. Беше удоволствие да работим с Седвиж и с другите членове на групата. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря и аз бих искал да благодаря на докладчика за възможността да споделя с вас не само резултатите на изследванията, извършени от експертната група, които нека да спомена и господин Фигаредо, който работеше с нас Рика Каман, който е ваш, ваш бивша колега, бивша депутат. Така че аз искам да се възползвам от а, възможността и да ви представя какво е становището на комисията по този доклад. Хоризонт 2020 е всъщност платформата, където ние прилагаме препоръките на експерт, експертната група. Благодарим също така на Европейски парламент за това, че спомогна за това 7% за това, че бюджета за програма Хоризонт 2020 се увеличи двойно в последно, в последно време и е в размер на 7% в момента. Ние обаче трябва да продължиме да търсиме и прилагаме инструменти, които да отговарят и да са в съответствие с специфичните нужди на пазарите. Финансовите е, инструменти, с които разполагаме, имат е, за цел наистина да е, подпомагат малките и средни предприятия, микропредприятията и иновативните малки и средни предприятия. Естествено, най-важно е да, да подпомагаме на най-малките единици в най-първия период на започване на техната е, дейност. Така че, както казах, ще използваме всички финансови инструменти, които са на разположение на програма на хоризонт 2020 години. В отговор на препоръките на експертната група, заедно с партньорите ни от Европейската инвестиционна банка и Фонда за инвестиции, продължаваме. въведахме новите инструменти, включително и инструмента жив. В рамките на Косме ние имаме много тясно сътрудничество, за да няма пре, а, е, преповтаряне и а, е, в използването на инструментите. Правим го, за да можем да подкрепим, да подкрепяме малките и средни предприятия по, по дължината на цялата верига на тяхната дейност. За да улесниме достъпа до финансиране и за да има той много по-голем фокус ефекта. Ние ще работим не само с Европейската инвестиционна банка и а, другите а, нашите партньори, но също така да се обръщаме към все повече и повече финансови посредници по места, за да можем да за да подпомогнем на малките и средни предприятия. Необходимо е също така да се обърне много по-голямо внимание на създаване на смесени ръководни органи с косме. Също така ще наблегнем на дейности, свързани с а, публичността, да, да привлечеме вниманието върху инструментите, които са на разположение и в издирване на а, на а, всякакви е, видове е, посредници, като банки, регионални банки е, и други, които биха могли да участват в проекта. And that we tested already in the RFP7 was this idea of expertise. Така че целта е а, да а, създадем необходимите условия за, предо... за представяне на а, изцяло изработени проекти, които да са го... просто в а, етап на префинансиране. времено целта е да има добра комуникация, добра информация, която да достига до, включително и до най-малките е, единици. И в заключение ще се опитаме също така да създадем инструменти, защото отделните е, схеми да се допълват. като а, насочиме тези усилия към а, бъдещите бенефициенти, то ще минем от фаза 1 към фаза 2, т.е. Е, като направиме оценка на е, малките и средни предприятия, с които работиме, да видим те, дали те отговарят на критериите, дали те са е, потенциални единици, които ще се развиват и по този начин да ги свържеме в някаква мрежа. Ако този механизма за споделяне на финансовия риск е се увенчае с успех. и той се превърна наистина в един инструмент, но това стана е възможно, защото ние извършихме една междинна проверка, един междинен анализ на начина по който функционира този инструмент. Целта беше да направим оценка на свършеното и на основата на препоръки да превърнем този инструмент в още по-ефективен такъв. И в заключение. Е, смятаме, че тази средно междинна проверка или този междинен анализ се оказа много полезен, въпреки че той е, не, че неговото използване не е обвързващо, ние смятаме, че би било добре да го въведеме в своите, нашите практики, защото то се оказа много полезно. Благодаря, дами и господа. Сега давам думата на колегите от залата. Господин Ейлер. Благодаря. Преди да се обърна към експертите комисията, искам да подчертая това, че много се радвам да ви видя на председателското място, защото под вашето ръководство водихме преговори за този механизъм и наистина понякога имаше затруднение без вас, без вашия мъдър начин за преговори. не бихме могли да постигнем успеха. Лично аз се гордея с това, че бях член на тази комисия, когато вие бяхте председател. Исках специално да подчертая това. Господин Стивенс, моля, разберете ни правилно. Колегите сме толкова малко тук, не защото не сме заинтересовани от това. Ние от 10 години много внимателно следим за това какво се случва с този механизъм. И в всичките изпълни с противоречия обсъждания на Хоризонт 2020 години сме получавали уверения в парламента, че програмите и средствата ще доведат до привличане на средства допълнително към вече предоставянето и ние бяхме много силно за това и също настоявахме да няма никакво урязване на бюджета на този инструмент. За това е важно да се разбере, че ние наистина ние много внимателно се отнасяме към вашите препоръки. Имам няколко принципни въпроса. Дали бихте могли малко по-подробно да говорите за привлечените средства? Вие казахте, че това е успешен инструмент, но економическа гледна точка, ако разгледате този инструмент във връзка с единия пазар в Европейския съюз, ще видите, че използването на този инструмент все още е доста ограничено. Какви са вашите очаквания към използването и възможността за привличане на средства? Какво ще бъде нивото на финансиране? дали смятате, че това ще доведе до радикална промяна в ситуацията? И следващия въпрос и към вас, и към комисията. Имаме инструменти като COVID, които използва комисията за обвържа различните отрасли, отрасли капитала, потребители. Think that it make sense and can we expect that, that, the, the, the Дали можем да очакваме, че новите инструменти ще се опират върху тази дейност, върху тези усилия, защото да, знаем, че ви имате такоща дейност, имате бюджет, но има много малко взаимовръзка между двете. Така че знаем, че вие търсите капиталово частно финансиране – за финансиране и говорихме до сега за кредити, обаче от гледна точка на възможността да се привлекат частни инвестиции, включително и рисков капитал, какво можем да очакваме? Много е важно да имаме капитали, приток на капитали включително и частни инвестиции. Що се отнася до възможността да се привлича допълнително средство, дали смятате, че трябва да се използват документи, извинете, инструменти с по-широк обхват или трябва да се средоточите върху някои сектори, например сектора на информационните и комуникационни технологии? Дали разглеждате това като един всеобхватен инструмент или ще тръгнете в някаква конкретна посока, ще се средоточите върху конкретни сектори, защото основният довод е, че достъпът до финансиране е ограничен. Да, това може да бъде вярно, това, но това са статистически данни, но ситуацията е такава, че в някои сектори е по-лесен достъп до финансиране, в други значително по-сложен. Мисля се, че вие вече говорихте за националните посредници и за частния сектор. Какво очаквате от промяната, от предишната ситуация? Kind of е, в която ролята основно принадлежеше на Европейската инвестиционна банка към ситуация, в която ще се използва повече средства от Европейски инвестиционен фонд. Дали той ще може да бъде по-гъвкав? Така че това бяха въпросите от моя страна. Извинявайте, ако съм звучал малко назидателно. Благодаря, благодаря ви за добрите ви думи. Да, разбира се, спомням си нашите преговори по това досие. така, кой би отговорил на зададните въпроси? Заповядайте. Вие първо имате дума. Благодаря. Благодаря много за внимателния прочит на нашия доклад и за интереса към нашите препоръки, който е, проявявате. Аз съм е, професионалист по рисков капитал – 12 години съм работила в тази сфера и този лостов ефект беше от 1 до 16. И е, доста далеч е, от тези цифри са тези, които се цитират в документите е, по различни причини. И ако погледнем Южна Европа, там е истинска катастрофа. И наистина много внимателно проучвахме възможностите за прилагане на тази методология. Е, но с системата за гаранции, която беше въведена и е, специално, що се отнася до интелигентната програма РСИ, е, се проявиха някои ефекти, които в противен случай не биха се проявили. Не е много висок размера на резултатите от този лостов ефект, но кое мотивира интереса на съфинансиращите? Е, в едни много комплексни сфери, е, стратегически средни и малки предприятия, в тази сфера моите експерти посочваха в промишлената или финансовата сфера е, дали проекта беше осъществим. Именно за това в доклада изтъкнахме два аспекта que intelligente toute l'Europe. Parce que... Ah, съм изготвила изложения. темите са доста разнообразни, някои са особено интересни. Sur le thème de la focalisation sur des domaines dans lesquels nous avons des potentiels. Но във всички случаи в Европа има силен потенциал но не достатъчно средства. И именно по тези продукти трябва да се засили информацията, така че тя да бъде насочена към европейско финансиране. Но многократно съм подчертавала пред Европейската инвестиционна банка, че е изключително важно да има експертна мрежа а, аз съм убедена, че има такива експерти в сфери, по които се проявява европейски интерес, в инновационната сфера и както подчертай Жан Давид Мало, това се очертава в различни клъстери и предприятия. моля да ми извините, ако се отклонявам от темата. Не ми е много академичен отговора, но така действат нещата. A few, a few Има ли допълнителни коментари? The... Въвеждането на допълнителния компонент, новия механизъм с използва на посредници, доказа, че е много успешна част от програмата. Наскоро видяхме, че много банки се присъединиха към тази схема, защото те видяха, че има полза за тях от участието в тази схема. Така че ние сме загрижени по-скоро това дали ще има достатъчно финансиране, отколкото дали ще привлечем достатъчно банки. Платформата, която се предлага, за мен е много добър подход. Тя предполага партньорство между комисията и Европейската инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд. Това позволява да се допълнят традиционните за регионите или секторите финансови средства с допълнителни средства за займи, а също така и евентуално в бъдеще чрез привличане на собствен капитал. Така че платформата е насочена към конкретни региони, ако съответните органи за управление решат, че средствата от кохизионните фондове могат да бъдат допълнени чрез механизма за финансиране, чрез използване на посредници. Що се отнася до въпроса дълги или собствен капитал, разбира се, Самият механизъм не беше замислен като механизъм за финансиране чрез собствен капитал, така че в бъдеще смятаме да използваме и двата вида капитал – собствени средства и заемни средства. Така че не изключваме тази възможност. Разбира се, въпросът ще бъде проучен. Ясно е, че акционерния собствен капитал е необходим компонент за финансиране на бързо развиващи се фирми, ние смятаме, че по принцип комисията трябва да стане по-активна. Няма да повтарям това, което вече казаха колегите, защото изцяло споделям тяхното мнение. Бих искал само да допълня някои неща. Например, по въпроса за конкретните региони, и търсенето от тях. Първо, това се предвижда в регламента за Хоризонт 2020 година, защото то да бъде финансиран и цяло се основава върху търсене, но има възможност за допълващо финансиране по други части от Хоризонт 2020 година, чрез многогодишната финансова рамка и чрез е, други форми за публично финансиране. Така че е необходимо тук да има политическа воля. Това е нещо, което ние ще направим и ние, разбира се, ще проверим. Първо през 2015 година ще извършим проверка чрез малки пилотни проекти в сферата на информационните комуникационни технологии, бизнес-ангелите с е, част от средствата, които ще дойдат от Хоризонт 2020, за да видим как нещата могат да работят на практика и дали, и дали е възможно да интензифицираме сътрудничество с някои участници, които не, с които нямаме все още достатъчно интензивно сътрудничество. Също така, разбира се, ще проучвам възможности за други альтернативни източници на финансиране. Нещо друго, на което искам да спра по-подробно е въпросът за избор между заинтересованите предприятия и интереса на финансовите посредници. Последния ви въпрос. С Европейската инвестиционна банка ние работим по големи мащабни проекти – което се дължи до голям степен и на самата структура на банката. С Европейския инвестиционен фонд, както и вие казахте, ние работим по по-малки проекти, което също се от самата структура на фонда и това, че той работи с посредници. Но с Европейската инвестиционна банка ние сега възнамеряваме в рамките на Хоризонт 2020 да започнем прилагането на редица нови продукти, също с използване на посредници, особено на фирми със средна капитализация. Вие знаете, че в много държави, членки на Европейския съюз, такива фирми със средна капитализация са много важни. Те създават работни места. И те също имат нужда от финансова подкрепа наред с малките и средни предприятия. Затова ние ще проверим тази възможност за финансирането им съвместно с Европейски инвестиционен фонд. Така че ще се насочим и към тези фирми, може би съкръщението на английски ще бъде MSI, но ще потърсим някакво по-привлекателно, може би, име. Също така с Европейската инвестиционна банка ще потърсим възможности за нещо по-гъвкаво като финансиране, което ще бъде съчетание между собствен и заемен капитал. Това ще бъде един нов механизъм, който за сега го наричаме GFI – той ще позволи по-голяма гъвкавост на подхода. Тоест искам да подчертая факта, че разбира се, отчитаме спецификата на органите от групата на Европейската инвестиционна банка с други възможности. Но това за нас не е ограничение. Вие знаете, че, например, в случая с Косме и единствения заинтересован орган може да бъде Европейски инвестиционен фонд. В Хоризонт 2020 ние казахме, че разбира се, основните институции ще бъдат Европейската инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд, но също така отваряме врати за други финансови институции, които искат да изпълняват функциите на Европейската инвестиционна банка или Европейски инвестиционен фонд на цялата територия на Европейския съюз или на част от територията. Има традиции на подобни инвестиционни органи, например в Германия и Франция, така че тези инвестиционни органи вече имат потенциал, те могат да окажат въздействие. Нека да сме наясно, че това няма да стане веднага, няма да стане дори през следващите няколко години. Ние вече започнахме преговори с тях съвместно с Европейската инвестиционна банка и трябва да помислим как целевата група да бъде достигната по най-подходящ начин, пряко или чрез посредници. И последно, като отговор на един вашите въпроси, господин Елер, въпросът за финансиране чрез частни инвестиции в Хоризонт 2020, за да се гарантира взаимно допълване с Косме, ние сме стигнали до едно разпределение на обхвата. Разбира се, отчитаме и реалността на пазара и значителни средства се инвестират е, в различните етапи. Сега ще обединим нещата. Това, което ви споменахте, е много интересно, защото до голяма степен има неща, които не са изцяло обхванати от Косме, нито пък от Хоризонт 2020. Целта на Космо основно да подпомага малките и средни предприятия. Някои потенциални бенефициенти на фонда обаче вече няма задължително да са малки и средни предприятия. Така че независимо от това, че в момента Косме е на етап на растежа и затова сигурно ще има повече инвестиции, Косме по силата на законодателството няма да може да действа в други сфери Независимо от това, смятам, че трябва да обмислим такава възможност, защото имаме определен свобода на действие в рамките на регламента за Хоризонт 2020. И разбира се, има неща, които ще проучим в контекста на проучванията, които ще започнем за финансирането. Е, това ще обхваща по-скоро по-късните етапи. Убеден съм, че ще можем отново да обсъдим този въпрос заедно с вас при следващия парламент. Благодаря. Госпожа Вис иска също така да вземе думата, но преди да й дам думата, искате ли да се спрете на това, което получихте като отговор? Госпожа Вис иска да допълни нещо. Да, Разгледали сме качествените въпроси и връзката между различните видове финансиране. А сега искам да се спра на количествения въпрос, който също беше обсъден, за да имат някаква представа. Беше проведено едно такова проучване и имаше 1 милиард повече искания а, така че тази програма трябва да бъде продължена. И очакването е да има приемственост, включително и в средствата за сплащане. И сега трябва да се отчете тази реалност. Благодаря. Господин Уди. Благодаря, господин председател. Аз също искам да повторя казаното от господин Елер и да си спомна хубавото старо време, когато консерваторите бяха част от НП. И аз лично смятам, че имахме отлични е, отношения. Разбирам, че вие няма да бъдете кандидат за следващата мандат, но наистина ще съжаляваме за вашия хумор, за вашето от, отлично отношение. Благодаря, госпожо министър, за вашите обяснения. Да, смятам, че трябва да работиме всички заедно. Е, не за така нареченото финансово инженерство или но просто за по-доброто разходване на публичните средства, за да може нашия континент Европа да бъде най-конкурентният континент в Европа. Тоест, е, това, което не успяхме да свършим с Лисабонската стратегия, да го свършим с Хоризонт 2020. Така че очаквам е, и вашия екип да спомогне за това, е, като помага на комисията с препоръката си. Що се отнася до споделянето на риска, да, това е един, една много интересна теза, е, включително и левервиджавия ефект, за който споменахте. Аз лично бях докладчик на тази тема, но аз се питам дали е, посредниците, финансовите посредници наистина са най-подходящото и уместно е, участие. Сега, Европейската инвестиционна банка е и ще бъде един добър е, партньор, но дали не искаме прекалено много от е, нея? Ако, примерно, дали, примерно, за е, МСФР не трябва да да, да потърсиме други посредници, като примерно мрежата на търговските камери, на е, е, експертите, счетоводители, т.е. други начини, други инструменти, за да достигнем до малките и средни предприятия. Спомням си, че прочетах едно изследване относно и постепенното изчезване на малки предприятия, но това изчезване или ликвидиране на малки предприятия се намаляваше десетократно, когато известни инструменти бяха конкретно насочени към тях. Тоест, мисля, че наистина търговските камери биха могли да ни помогнат за това, вместо банките. Една френска. Като гледам списъците, виждам, че и една френска банка участва в това, но, но дали дали, банки, дали банките, този вид банки, наистина предлагат точно тези услуги, които са необходими и дали дават достатъчна представа и дали а, показват, доказват, че Европейския съюз е онзи, който върши цялата тази работа. Тоест, така, това са някои така малко развъркани от мисли по въпроса, но като че ли може би трябва някакси да се упрости целият процес на взимане на решение, за да може и крайният бенефициент да си даде сметка, че Европейския съюз е този, който го, а, го подпомага. И че цялата ни дейност е насочена към малките и средни предприятия. Благодаря, господин депутат. В Страсбург можахме да се срещнем, но това, което казахте, ми напомня това, което предприех в регионалната камера на предприятията Париж. 400 хиляди фирми са обхванати там. И отговорът, който ми казаха, дали това е, не ми дадоха, дали това е известно, казаха не. Е, тоест, тази а, е, огромна търговска камера, мисля, че е най-голямата в Европа, а, открива такива предприятия. Всъщност ми отговориха, тъй като не могат да намерят а, достатъчно средства, а, тези предприятия не се насочваха към развитие, а се продаваха. И е необходимо да има такива е, лица, експерти, които да откриват а, е, такива предприятия, които имат потенциал за развитие. И за това е добре да се създаде такава платформа, европейска платформа, която да финансира а, е, из цяла Европа такива а, предприятия. Да, висока е смъртността сред тях, но не се съмнявам в подбора на експертите, толкова внимателно подбирани, но е, е необходимо да се е, гарантира и е, по-добра подкрепа и придружаване на дейността на тези предприятия, те да бъдат насърчавани, да търсят необходимите средства. Може би колегата тук сред нас може да добави своите коментари. Благодаря. Аз работя в Европейската банка и заедно с е, колегите, съм работил по програмата РСИ за средните и малки предприятия. И споделям казаното от госпожа Авис, както и това, което вие казахте, е, за включването и на другите мрежи, не само финансови, е, така че да се постигне необходимото финансиране на тези предприятия. Банката и фонда от е, години организират различни семинари, ателиета, е, дискусия по тези въпроси, така че е, да дадем информация за тази дейност. Разбира се, Европа е много голяма, ние не сме нито Apple, нито от Кока-Кола. И наистина има такъв проблем. Не всички е, проявяват голям интерес към финансовите аспекти. Не е, винаги тези е, предприятия размишляват върху възможностите за реализиране на пазара. Не поемат и същите рискове. И qui euh, reçoivent des contre-garanties euh, de la FEI, euh, c'est bien sûr qu'il y a. На местно ниво също трябва да има финансов експерт, който и от Европейския фонд за инвестиции трябва да следи предприятието и възможностите да поема рискове. В Европейската банка развиваме нещо много добро, но като имаме предвид дейността на банката, опита на от десетилетия, се предоставят малко по-високи размери заеми на предприятията по-трудно е да се предоставят по-малки е, заеми на малките предприятия. Но имаме пилотен проект GFI е, за предприятия до 3000 е, души работници и този инструмент се предоставя доста по-бързо след установяване на контакта с предприятието и направеното от него искане. Месец и половина това наистина е много кратък срок за заеми от 15 до 25 милиона. И това наистина е нещо много важно. Развиваме тази система в момента, така че да можем да осъществим 20-25 годишно подобни а, а, заеми да бъдат отпуснати, спреки заеми. И се надявам, че с помощта на комисията ще постигнем това. Имаме много ясни показатели за успеваемост, имаме общи интереси и смятаме, че с междинния инструмент от междинни банки в момента провеждаме дискусии с 4-5 банки и ще можем до 1000 такива финансирания да осигурим близките години. Да, естествено, че не можем да обслужим цяла Европа и зависи и от е, самата специфика на този инструмент. Важното е да отговорим е, най-вече на тези предприятия, които имат много добра стратегия в иновационната сфера и е, бъдещо развитие. Това е стратегията на Европейската инвестиционна банка е, трябва да сме сигурни, че няма да загинат такива предприятия с добра стратегия поради липса на финансиране. Okay, thank you very much. Благодаря много. Искате ли да, да зададете допълнителни въпроси? Давам ви думата. Раз... Така, разполагаме с ограничено време, така че ще се огранича до един въпрос е, относно рейтинга. в, при управлението на рисковите портфейли риска се увеличава. И каква е ролята на Европейската инвестиционна банка и на фонда в това? Второ, географското разпределение, географския баланс. хиляди е, хиляда средни предприятия в е, Германия е, beyond the issue of the question, question of um, се работят в машиностроителния отрасъл, но на регионите като че ли участват много малко, не са склонни да а, предоставят финансиране в момент, в който това финансиране е от извънредно необходимо за е, някои предприятия. Е, и проблема си е, е особено важно и за онези държави членки, които в момента са изправени пред огромни проблеми, но същевременно имат и едни е, широки, големи економики от е, Южна Европа. Така че въпросът ми е следния. Какво е взаимодействието? между регионите и, и финансовите институции. Спомнете си, през януари а, а, щата Кали, Калифорния изсипа милиони в Силикон Вали. А колкото до малките и средни предприятия, които се занимават с а, информационни и комуникационни а, технологии, те са в момента от голям интерес пред, представляват е, е, много обещаващ е, отрасъл за бъдещето. Ето в Калифорния един принцип, един например за това, въпреки проблемите, финансовите проблеми, с които имаше а, щата, той е, стъпи или до известна степен е, предвиди ефекта на левръч, който ще е, дадат тези организации, предприятия. По първия ви въпрос. Е, първо, ние преразгледахме рейтинга от Реал и също така прогнозата преразгледана от отрицателна към стабилна, което е добра новина. 5 милиарда евро бяха предмет на решение на съвета на директорите на управителния съвет. Спомням се си времената, когато преди 10 години 500 милиона беше целия обем на дейността на Европейската инвестиционна банка, докато сега 30 милиона е милиарда. милиарда. И разбира се, това е важно, че с бюджета, който се залага всяка година, мога да ви уверя, че в бъдеще ще можем да поем всички рискове и с тази нова програма. Освен това, управляващия комитет ни даде за ръка да продължим дейността на нивото на предходните две години, което означава, че ще можем да предоставим повече средства, отколкото Европейската комисия и ще имаме възможност да увеличим финансирането и от Европейската инвестиционна банка, и от Европейски инвестиционен фонд. Също така, разбира се, ние ще имаме собствен принос за рисковите капиталовложения. Що се отнася до втори ви въпрос за обхвата на различните страни, да, наистина страните, които имат най-много затруднения – Например, Португалия, както и някои държави в Източна Европа, са по-високо рискови, по-високо рискови страни, разбира се, има съотношение между степента на риска и степента на финансиране. Например, в Португалия няма много иновационни фирми и дори да ги има, те са доста малки. В миналото ние решихме че не бихме могли да финансираме подобни фирми чрез финансови механизъм за споделяне риска, но сега имаме два пилотни проекта за механизми за финансиране и те ще могат да осигурят финансиране чрез посредници, което ще означава по-добро удовлетворяване на потребностите от финансиране – на по-малките предприятия в по-високо рисковите страни. Защото заеми в размер на 50 милиона евро не са много привлекателни нито за нас, нито за банките, защото това означава прекалено много работа. Разбира се, за страни като Белгия и Германия това не означава, но за малките проекти и за по-високо рисковите държави в момента има инструменти, които ни позволяват да гарантираме по-добро финансиране, така че се надяваме, че ще увеличим обхват на страните от 23 до може би 30. Например, в балканските страни е много трудно да се намерят възможности за пряко финансиране, но може би ще се опитаме да направим нещо такова. Разбира се, ние не можем да изобретяваме неща там, къде те не съществуват. Аз бих предложил, каза председателя, двустранен формат да продължите вашето обсъждане. Е, защото имаме много преводачи в кабините и не искам да ги бавят. Те са практически невидими, но те са от решаващо значение за нашата работа. Затова моля да ме извините. Предлагам да приключим работата. Благодаря колегите за добрите думи. Благодаря на нашите експерти. Благодаря ви за вашите изложения и за отговорите на зададните въпроси. Беше много интересно това заседание. Мисля си, че колегите ще съгласят. По точка разни няма желащи да се изкажат. Преминаваме към датите на следващото заседание. Това ще бъде сутринта на 10 април, когато ще заседавам съвместно с други парламентарни комисии по изслушване на гражданите. Няма съобщения по точка разни. Както вече казах, за това закривам заседанието и пожелавам на всички много приятен обяд.